това Александър Алваро и Ставрос Ламринидис по липсата на прозрачен процес по спорното присъствие на ACIC по споразумението АКТА беше подписано от большинството от евродепутатите. Тази писмена декларация ще бъде бъде изпратен съгласно член 123 на всички, за които се отнася, както ам, и имената на подписалите ще бъдат включени в протокола. Писмена декларация номер 20 от Марта Рабела, Барбара Матела, Мария Корнелисън, Илда Фигурейдо и Атония Парванова за за обявяването на година за насилието срещу жените. Също е подписано от большинството от евродепутатите. Тази декларация ще бъде съгласно същия член 123 изпратена до заинтересованите лица и ще бъде публикувана в протокол от днешното заседание. Ще бъдат публикувани и имената на подписалите Госпожо Фигурейдо, имате думата. Благодаря, господин председателю. Искам само да кажа колко дълбоко удовлетворена съм от големия брой подписи на колеги под декларацията за обявяването на Европейска година за борба срещу насилието против жените. Благодаря на всички колеги, които я подписаха. Благодаря.